Chers collègues, je vous propose de rejoindre vos places. Много ви моля, заемете местата си, за да започнем веднага работа. Имаме още доста неща за свършване днес. Започваме с 14-та точка от дневния ред, предвидена за снощи, но не можахме да я разгледаме. Става дума за Европейски корпус за солидарност и новата стратегия на Европейският съюз за младеща. Давам думата на нашия доклад Матео Блянки. Ако искаш, я вземи тогава. Да. Mio parere, parere che è già stato adottato lunedì. С голямо удоволствие ще ви представя наш, моето установище, прието с единодушие в комисията. Надявам се, че ще приемеме е, тук пленарна. Не получих е, изменения и благодаря на Комитета на регионите за пълната подкрепа. Става дума за инициатива, имаща за цел създаването на Европейски корпус за солидарност. Аз наблягам на регионалното местно изменение, измерение, като Европейският корпус трябва да откликва на нуждите на местно равнище. Нуждите на, място, на местно равнище трябва да бъдат взимани предвид, когато се организира дейността на Европейския корпус за солидарност. Разговарях с докладчика на Европейския парламент и стигнахме до заключението, че трябва да се насърчава участието на доброволци, въобще да се начер... насърчава доброволческото начало на местно равнище. Всичко това в рамките на европейските инициативи за младеща. Ще се създаде длъжност на координатор за младите и Комитета на регионите ще си сътрудничи и ще се среща често с координатора, който ще се превърне в рупор на местни, местните и регионални органи на властта. Бихме искали всички и местните органи на властта и частният сектор да откликнат и да се включат в различните проекти, които трябва да отразяват нуждите и вижданията на градовете и регионите на Европа. При проектите биха могли да бъдат по-ефективни, и е, ако раздаваме е, и е, допълнителни допълнително лого европейско отличие. Има ли някой, който иска да вземе думата? Няма. Тогава гласуваме кой е за, против, въздържали се. Приема се единодушно. Благодаря и а, бих искал да поздравя докладчика за свършената работа. Сега минаваме от, към следващата точка от дневния ред. Става дума от Ханс Янсен, който ще а, вземе думата по съседните региони и света. The floor is yours. Имате думата. Господин председател, уважаеми колеги, може да е, е случайно, е, че е, още тази сутрин е, в контекста на Брексит е, и е, имам предвид предстоящата среща с Мишел Бърние малко по-късно тази сутрин. Ще разгледаме именно този доклад, който представям на вашето внимание. Все по неприятно и тъжно става. Това, че една голяма държава член, като Обединеното кралство, ще напусне Европейския съюз, но затова пък и темата, която ще разглеждаме с съседните региони и светът е много актуална. Европа сама по себе си е, има много е, проблеми, но е, винаги е проявявал интерес и желание да помага и на съседните региони. Локалното е глобално, а глобалното е локално, както знаем. И като имаме предвид географските аспекти на Европа, естествено трябва да понесем отговорността и за развитието в съседните региони. Нашите съседи на нашия континент би трябвало да бъдат приведени в състояние сами да отговарят за своето е, развитие, за своето благодействие, така че е, ние да имаме и по-малко грижи на нашите външни граници. В този смисъл международната политика на Европейския съюз трябва да бъде подкрепена. И ние сме предвидели 30% повече, отколкото до сега в програмите. 123 милиарда евро като цяло в бюджета. Естествено, нещата не, не опират единствено до конкретните суми, които се предоставят, а също и до действието на всички наши органи на европейско, национално и местно равнище, за да можем истински ефективно да използваме средствата и да помогнем на съседните региони. Докладчикът е, на Европейския парламент също споделя тези мисли е, и е, неговата концепция е много близка до тази, която застъпваме и ние в нашия доклад. Това е база за добро сътрудничество с Европейския парламент. Три са акцентите колкото е възможно по-бързо да се приеме е, пакта за миграция и интеграция на ООН. Ние знаем, че това е една много чувствителна тема. Е, имам предвид е, срещата в Маракеш и дискусиите в държавите членки. Ние не можем е, е да не е, вземем под внимание решенията на в рамките на Обединените нации в тази сфера. И бюджетът ни трябва да предвиди също средства за необходимите действия, които проистичат от пакта. Аз благодаря за доброто сътрудничество по това досие. Благодаря и на експертите, както и на колегите от всички други политически групи. И много се надявам, че с нашата работа ще успеем да направим света по-добър. Благодаря. Благодаря. Има ли някой, който да иска да вземе думата? Да. Благодаря на колегата Янсен, Хенсен за неговия доклад. Извинете, докладчикът се казва Янсен, Ханс Янсен. Много Важна е ролята и на а, общините, е, които а, разполагат с експертни познания в това отношение и в Швеция, и в Нидерландия, и в Германия. Започват а, много активни действия а, на общинско равнище а, е, по отношение на Палестина, на Украина, Молдова, а също и Турция. А, ние имаме в моята община много конкретен опит, е, набран е, при работата по отделни проекти е, за подпомагане на развитието. Бих искал да подчертая, че общините действат в европейски интерес, в е, общ интерес и е, естествено би било е, хубаво да се помисли в рамките на общото финансиране за работата на общинско равнище, защото съфинансирането затруднява много общини. Благодаря, колегата Фанлай. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Имаме някои съмнения – по отношение на предпратката за глобалния пакт за миграция. Има все още неясноти, има все още е, немалко спорове около този пакт в държавите членки на Европейския съюз. Така че е, съмненията е, все още са на лице. Дали е уместно от една страна да е, посочваме значението на този пакт, но същевременно и да поставим така съвсем ясно въпроса за това дали пакта за миграция действително е подходящото средство за решаване на проблемите в сферата на миграцията. Това целим с нашето изменение и струва ми се, че е уместно да се вземе предвид. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? колегата Клержан. Господин председател, скъпи колеги, искам да реагирам на казаното от колегата. В момента във Франция по социалните мрежи се казва, че пакта е начин по който може да се продаде Европа и че се отварят границите без никакъв контрол. А, още веднъж обаче повтарям, този пакт е необвързващ, той няма правна сила и държавите имат право да а, из, упражняват своята си суверенна политика. Така че ние трябва да подчертаваме, че пакта има хумани хумен... има дух на... е пропит от дух на хуманизъм. Също време на сувереността на държавите членки е запазена, така че просто да дадем дължимото, да дадем дължимото на този пакт. Колегата Аммен. Да, господин председател, ние също критично прегледахме и становището и препратките във връзка с пакта в Маракеш. Доволни сме от начина, по който докладчикът е, е, в е, измененията, които е предложил, е формулирал нещата във връзка с пакта за нас, за политическата сила, която представлявам и политическата група, това е достатъчно уравновесено становище. Благодаря на докладчика за тази работа. Euh, Има ли други желаящи да вземат думата? Очевидно не. В такъв случай да разгледаме измененията първо изменение на докладчика замества първо изменение. Кой е за? Против. Да гласуваме по електронен път. се. И сега амблок, второ, трето, четвърто, пето, шесто, девето, десето, дванайсто. Е, стига толкова. Да гласуваме всички тези изменения за против. Въздържали се, приема се. Седмо изменение за против. Отхвърля се. Осмо на измен на докладчика, което замества първоначалното осмо за против въздържали се приема се 11 на докладчика заместващо 11 първоначално за против въздържали се приема се не, 12 12 е вече прието. Окончателно гласуване за против въздържали се приема се с един въздържал се. Поздравявам докладчика. Благодаря ви за добре свършената работа. Сега минаваме по доклада програма InvestEU. Е Докладчик Константино Сагорасто. floor is yours. Имате думата. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря господин председател, скъпи колеги. Програмата InvestEU е ще бъде нашата основа, основата за изграждане на бъдещията Европейски съюз. Не става дума само за една економическа програма, която да е от значение за економистите или чиновниците в Брюксел. Става дума за една програма, която касае всички кметовете, защото ще спомогне за изграждането на детски ясли или градини, младите предприемачи, защото ще спомогне за създаване на нови предприятия, е, ще помогне на малките и средни предприятия да получат достъп до финансиране. Е, програмата InvestEU също касае болните, които очакват появата на нови медикаменти е, и всички онези, които се нуждаят от е, нова инфраструктура. Това е програма, която ще мобилизира новаторския дух и ще създаде повече възможности за младите поколения ще създаде по-качествени и по-добре платени работни места. А, това е програма, която не е облечена само в цифри, макар цифрите да са важни. Това е програма, която ще покрие периода 2021-2027 година и която има за цел да привлече инвестиции от, в размер на 650 милиона, да създаде е, над милион работни места и да подпомогне няколко милиона малки и средни предприятия. Е, благодарение на ЕФС фонда ЕФСИ 500 милиарда ще бъдат на практика инвестирани до 2020 година и ще е създал над милион и половина работни места. Благодарение на програмата InvestEU вече направените инвестиции ще, ще ще доведат до разгръщане на един е, трилион евро и смятаме, че ще има създадени над 2 милиона и 500 хиляди работни места. Работихме по програмата с представителите на Европейската комисия, представители на бизнес средите, представители на различните органи на местни и регионални власти. Необходимо е териториалната кохезия, сближаването на регионите да бъде в основата на тази програма. През 2021 година, счита Европейската комисия, БВП на Европейският съюз ще е достигнал равнището от преди кризата. Е, програмата има за цел да помогне на регионите, които най-много се нуждаят от инвестиции и разбира се Комитета на регионите и местните и регионални органи на властта трябва да могат да изразат своето мнение, защото те най-добре познават нуждите с цел сближаване в Европа. Необходимо е програмата да се изпълнява без допълнителни, без допълнително административно бреме и разходи. InvestEU ще бъде инструмент за създаване на стабилни, качествени и добре платени работни места. InvestEU е, е, е ще даде тласък и ще помогне на малките и средни предприятия, които са гръбнака на европейската економика. Целта е, е също така да се предприемат допълнителни мерки за, за опазване на околната среда и да се засили цифровата конвергенция Европа винаги е била лидер в е, много области, като обаче е подложена на, е, на голяма конкуренция от страна на други е, страни по света. Не можем да спрем историята, но можем да обновиме предприемаческия дух и новаторството, и да продължиме да бъдеме в челните редици, що се отнася до социалната защита и защита на околната среда. Трябва да създадеме социална основа, която, на която могат да се уповават е, европейците. Е, Европа има нужда от е, новатори и от новаторски дух. Благодаря. Има ли желаящи да вземат думата? Не виждам. В такъв случай ще разгледаме измененията. Предлагам по първо до шесто изменение да гласуваме блок. Кой е за? Против? Приема се също амблок 7 и 9 за, против, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Le vote est clos et... Край на гласуване. От на гласуването отхвърля се. Предлагам амблок да гласуваме О8, 10 и 11. Кой е за? Против. Приема се. Амблок изменение 12 и 13. За. Против. Приема се. Изменение 14. За. Против. Приема се. 15. За. Против. Отхвърля се. 16. За. Против. Приема се. 17 и 18 амблок. За. Против. Приема се. Изменение 19. За. Против. Приема се. 20. За. Против. Отхвърля се. Сега общо гласуване по становището. За. Против. Въздържали се. Приема се с единодушие. Поздравления за автора и неговия екип. Сега програма НЕСА за реформите и стабилизацията. Това е програмата, която ще бъде представена от госпожа Олга Зрихен. Тя е нашия докладчик.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 Благодаря много, господин председател. Тази програма за подкрепа на реформите Европейската функция за стабилизиране на инвестициите е програма, която се дотира с 25 милиарда евро от общия бюджет и се надяваме, че тя ще допринесе за приоритетни реформи в държавите членки. Три са основните неща от ключовите реформи, като част от европейския семестър, 22 милиарда евро на разположение всички държави членки, по-скоро втор технически е, инструмент, който ще даде възможност за укрепване на административния капацитет. Е, в другата задача е, става дума за подкрепа на структурните реформи, където последният път 24 държави членки бяха изпълнени над 400 проекта и друг инструмент, който е на стойност 440 000 евро. И накрая 2,16 милиарда евро за конвергенция и сближение, като се оказва техническа и финансова помощ на държави членки, които работят за присъединяване към еврозоната. Това е една изключително способна програма, която е целенасочена в своето подпомагане за държавите членки. Предложенията, които се правят тук, спазват принципа на субсидиарност, обхвата на структурната реформа, отчита се ползата за Европейския съюз и като се взема предвид кои въпроси трябва да бъдат изцяло от компетентност на Съюза. Ние не приемаме структурните реформи в държавите членки, за които не е направена оценка и не е посочено изрично и които нямат пряко отношение към европейското ниво и нямат пряко отношение към правомощият на Европейския съюз по силата на договорите. Но що се отнася до кохезионната политика за период 21-27 и съответните показатели за образованието, младежката безработица, климатичните промени, приемане и настаряване на мигранти. Всичко това трябва да бъдат отправните точки за подходящо действие. Тази програма ще позволи да бъде спазана логиката и да подмогнем държавите членки, които имат нужда от реформи, включително за присъединяване към еврозоната, така че държавите членки да могат да настигнат сегашните държави от еврозоната. По относно възможността на трансфер, да, наистина това е важен за нас въпрос, защото в програмата за реформи не е програма за инвестиции по съответния фонд. Говорим за отделни точки от програмата и тук трябва да внимаваме, защото може да възникне чисто механична колизия между двете програми. За това ние предлагаме да се заличи възможността за трансфер. В контекста на европейския семестър ние трябва да изискваме съответно да се следи и фондовете да подпомагат за растежа и нещо, което е много важно от заместната и регионална власт, да се засилят техните възможности, тъй като това бе една от слабостите на корпуса на текста. Така че ние смятаме, че трябва да се приеме един подход, който да отговаря в по-голяма степен на регионалното развитие. Ползвам случая да благодаря за чудесното взаимодействие с програмата от, в Европейския госпожа Калия Сабал и госпожа Нахтигал. И двете да, госпожи от парламента бяха много внимателни и слушаха нашите е, тежнения и ни подпомогнаха да а, намери подходящ текст. Е, така че имахме възможност също така да се срещнем с представители на ЕКОСОК, а, е, които също проявиха изключително голямо внимание и се отнесоха с голямо уважение към тежненията на местните власти. Работата бе не просто техническа и експертна, но а, по същество и ни даде възможност още веднъж веднъж да проявим своята активност и прозрачност, за която винаги сме се настоявали. И разбира се, благодаря на секретарията и на моите лични асистенти. Без тях нямаше да, да свършат, е, да направят този доклад. Председателят, кой желая да се включи в общия дебат? Не виждам желаящи да вземат думата. Така че измененията да гласуваме Изменение 1 и 3. Гласуване анблок. За. Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Анблок за 4 и 7. За. Против Приема се. Изменение 5. Отпада 6. За. Против. Отхвърля се. Е, изменение 6. За. Против. Приема се. Изменение 8. За. Е, е, при което отпада 9. Значи 8. За. Против. Приема се. Изменение 10 за, против, отхвърля се. Гласуваме за цялото становище за, против, въздържали се. Проектостановището се приема с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика и екипа, който е съдействал. Благодаря. Сега стигаме до пакет разширяване. Франко Якоб е нашия докладчик и ще чуем неговото представяне. Мерси. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Господин докладчик, давам ви е, Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на всички, е, които ме подкрепяха при работата по това становище, на служителите на секретарията, на експертите, както и на всички институции, като започнем от Европейската комисия, българското председателство, австрийското председателство, посланниците на България и на Австрия, които както и посланниците на държавите кандидати за пълноправно членство, на колегите от регионите и общините, които предприеха много усилия, за да подпомогнат работата ми по становището. Първоначалната версия изглеждаше малко по-различно, след това ние адаптирахме текста съобразно политическото развитие. Междувременно се случиха някои събития, бяха взети решения на 26 юни на равнище Европейски съвет. относно възможността за започване на преговори с някои от кандидатите за пълноправно членство. Македония и Гърция междувременно вече се споразумяха, независимо от това, че референдума в Македония завърши с отрицателен резултат. А същевременно имаше и избори в Турция, които преминаха в условията на извънредно положение ситуацията все още не се е нормализирала. Във всеки случай имаше и положителни, и отрицателни моменти. В септември за последен път обсъдихме въпросите и с общи усилия с колегите е, успяхме да се споразумеем по измененията, които предлагаме на вашето внимание. Разширяването трябва да стои в центъра на вниманието на Европейския съюз. Естествено, е, при е, изпълнение на определени изисквания това е в центъра на целият този процес за разширяване. Общините, регионите играят много важна роля в този процес. Благодаря много на колегите, които работиха е, е, усилено и в групите за контакт с е, потенциалните кандидати за пълноправно членство. Имаше една много е, интензивна дискусия и за ролята на общините и регионите в този процес. Именно гражданите на място е, трябва да усетят е, ползата от европейския път на развитие. Това не е само национална цел. Това е, така да се каже, цел на всички нас да покажем на гражданите, че пътят е, е, на европейското членство открива много нови възможности. Много от е, задачите могат да се изпълнят по-лесно в рамките на програмите за обучение, за подпомагане на местните и регионалните власти, както и неправителствените организации. Също времено става дума и за това Токале. Да се предоставят както на гражданите, така и на работещите граждани в общинската и регионалната администрация повече познания за Европейския съюз и начина на функциониране на европейските институции – в Сърбия, в Турция е, е, имаше е, много голям приток на мигранти. Естествено, че общинските и регионалните власти се нуждаят и от съответните познания и умения за работа в тази сфера. Опитахме се заедно да е, обсъждаме и решаваме въпросите. Западните Балкани. Естествено, все още има и е, слабости, но има и положително развитие в тези страни. Става дума за един по-продължителен процес, но сега нещата като че ли се подобряват е, е, в резултат на последните решения има естествено и е, евроскептицизъм и песимизъм, е, най-вече в Турция е, се усеща това настроение е, и отдалечаването на Турция от е, така, идеята за присъединяване към ЕС. Е, Естествено, е, е, става дума за определени... Много ви моля да, да хвърляте времето си, моля, преключвайте. Моменто riguardo, riguardo la Serbia, che ovviamente ha Да, е, за Сърбия можем да кажем, че е, напредък има също. Благодаря много. Кой желая да се включи в общото разискване, имате думата. Не виждам желаящи да вземат думата, така че да пристъпим към измененията. Изменение едно. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 2 за. Против Отхвърля се изменение 3. Докладчика го замества за, против. Приема се изменение 4, който за, на докладчика за, против. Приема се изменение 5 за, против. Отхвърля се изменение 6 за, против. Отхвърля се. 7 до 11 предлагам да гласуваме амблок За, против, приема се и общо гласуване, кой е за проектостановището, против, въздържали се, приема се единодушно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 Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Господин докладчик, имате думата. Merci, monsieur le président. Председа... Да, проблеми има с нашата визия по, по отношение на данъчното облагане, най-вече е, на предприятията в цифровата економика. Е, до този момент те плащат е, много ниски данъци, а също времено конкуренцията се засилва. Имаме много големи предприятия, които би трябвало да плащат доста по-големи данъци в Европа. Е, ние знаем, че се развива много бързо цифровата економика, трябва да се развиват е, специфични инструменти по отношение на цифровите услуги. Е, така че данъчното облагане на предприятията в цифровата сфера придобива все по-актуално значение. От предложението на комисията е, става ясно, че е необходима хармонизация в това отношение. Но същевременно се търси един среден път и е, запазване на е, автономия в е, определени граници. Е, по отношение на данъчното облагане. Ние трябва да видим обаче какъв ще бъде обхвата на данъчното облагане и предлаганите изменения, защото в данъчната сфера за сега все още има самостоятелни решения и правомощия на държавите членки. Естествено, предприятията не би трябвало да злоупотребяват с това положение. Е, специфичното е тук е при данъчното облагане в цифровата сфера е, че е, е, става дума за определени продукти и за облагане, което се стоварва на плещите на потребителя, който използва този продукт но а, става дума за една сфера, в която има и много големи предприятия, които имат много голям оборот и естествено системата за данъчно облагане трябва да бъде адаптирана към новите обстоятелства. Има едно краткосрочно решение, което се предлага но краткосрочните решения, както обикновено, бързо се приемат, но те не водят до окончателно решаване на проблема. Дългосрочното решение обаче ще изисква повече време за реализацията му. И по отношение на инструментариума, който се развива в рамките на ОИСР, ние ще трябва естествено да се приспособяваме и към новите решения, но ние знаем, че и САЩ междувременно смята, че решението или предложението на ОИСР да се помисли за е, е, единна система е, за облагане в цифровата сфера не е никак лошо, така че ние се надяваме, че през 2021 година и в Европа вече ще има една единна система в това отношение. Така че инициативата на комисията е навременна и уместна що се отнася до хармонизацията, като за основа се взима са приходите, реализирани от предприятието и съответно печалбата. Това, както казах, е един положителен елемент. Завчера докладът на Европейския парламент бе одобрен в ресорната комисия и аз мятам, че по този начин сме вече на един правилен път и напредваме по него. Благодаря. Благодаря за това, че сте придържахте към времето, с което разполагате. Просто благодаря ви. Някой иска ли да участва в общия дебат? Не виждам желаящи. Така че ще разгледаме измененията. Предлагам ви да гласуваме амблок. Изменение първо на докладчика, второ на докладчика, и от които, след които отпадат 4, 1, 2 и 4 всъщност, да. За, против, приемат се. Трето изменение. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме по електронен път. гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. За против. Приема се. Шесто. За против. Приема се. И сега окончателно гласуване на становището за, против, въздържали се. Приема се становището с голямо мнозинство. Поздравявам докладчика и неговият екип. Следващата точка от дневния ред – финансиране на устойчив растеж –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 Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, радвам се, че мога да представя моето становище е, по темата План за действие финансиране за устойчив растеж. Инициативите, е, за които става дума, са част от един е, много голям пакет за действие на Европейския съюз Наскоро експертите показват глобално нарастване е, на температурата до 2,3 е, градуса, е, така че целите поставени от ОНЕ, както и двата градуса като максимална стойност от Парижкото споразумение, за съжаление, са надхвърлени и няма да можем да постигнем и оптималното, а именно затопляне най-много до е, градуси и половина. За съжаление, много бързо става затоплянето в целия свят и особено в някои региони до 36 градуса понякога. Е това увеличение идентифицирания от комисията път е свързан и с една система за финансиране, на която обаче не винаги се приема от държавите членки. От 2013 година комисията се опитва чрез всички инициативи и действия на Европейския съюз да подкрепи инициативата и целите на ООН за 2030 година. Инвеститорите е, е, би трябвало да участват в по-голяма степен във всички е, мерки и преодоляването на предизвикателствата във връзка с промените в климата. Предлаганите финансови инструменти също дългосрочно и прозрачно целят да се осъществят тези цели управлението, процесът на инвестиционно консултиране трябва да се включат и естествено да се имат предвид и да се оценят правилно финансовите рискове и във връзка с въздействието върху околната среда и върху живота изобщо. Предприятията търпят економически загуби. Стабилизирането на финансовата система естествено трябва да става съгласно принципите на капиталовия съюз. Класификационната система обхваща устойчива ефективност – Европейската комисия представи един а, а, каталог, който ще бъде актуализиран в най-скоро време и ще се посочат кои от а, мерките и действията действително а, могат а, а, да се похвалят с устойчив характер. Трябва да се започне и с действия за а, устойчивост и ефективност, а, които да обхванат и социалната сфера – е, единствено ориентация по отношение на околната среда и климата не е достатъчно. Устойчивостта е много повече от е, е, екологичност. Отделните измерения на устойчивостта не бива да се противопоставят едно на друго. Това е идеята, която се отразява и в моя доклад. Много големи са а, изискванията към всички играчи, а, и големи, и малки, в световен мащаб. Ние носим социална, а, економическа, екологична отговорност пред бъдещите поколения. Не бива да застрашаваме техния живот, тяхното здраве. Европейският съюз се опитва да постигне по-голяма степен на устойчивост. Ние подкрепяме усилията, които предлага комисията, защото те стабилизират единния пазар и го правят по-възприемчив за устойчиви решения. В момента все още липсват ясни данни за това какво означава зелени или екологични заеми и кредити, но а, а, тези параметри трябва да се уточнят много бързо, за да могат хората и да а, развиват своя бизнес съгласно тези изисквания, а, а и всички потребители да потребяват и да живеят по същия начин е, екологично и устойчиво, така че е, да не се надхвърля е, максимално възможната и допустима граница от 2 градуса за топляне. Благодаря много и се надявам, че ще подкрепите моите идеи. Благодаря много. Има един желаящ да вземе думата. Мартине Сарегуи. господин председател, господин а, докладчик. Бих искала да направя едно изменение. Знам, че освен политически ангажимент, трябва да имаме и юридически инструмент, който да подсигурява а, финансирането инструмента на, Европейският, на Европейската комисия е един а, инструмент, който обаче има повече екологически а, аспекти, а същевременно не подкрепя а, реформите, свързани с, с социалните аспекти ние имаме е, социални ангажименти и отговорности в момента, в тогава, когато трябва да взимаме решение за инвестиция, било то в водата, околната среда и така нататък. Но социалните аспекти включват и друго. Те включват и образованието, и това ще е, позволи едно устойчиво развитие. Така че е, трябва да имаме същевременно и единни показатели, които да, да се прилагат не само в Европейският съюз, но и в целия съвет, за да можем да направим оценка на е, инвестиции те е, и е, да могат тези инвестиции да бъдат колкото се може по-ефективни и наистина развитието да се превърне в устойчиво. Сега думата има Кристоф Койо. А, бих искал да благодаря на докладчика за качествената работа. Ние сме хората, които трябва да решат проблема от една страна с увеличаване на покупателната способност, от друга бъдещето на планетата. Тоест, само устойчиви, само устойчиви решения ще дадат възможност за постигане на резултати и не трябва да разхищаваме е, средства, като продължаваме да развиваме економика на основата на въглерод. Трябва да намериме решения за е, планетата, но също така и за нашите съграждани, които едва свързват двата края. Благодаря ви. Няма друг желаещ да вземе думата, така че минаваме към гласуване. Едно и три. Амблок. Кой е <clears throat> за? Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Приема се. 4. За.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 Приема се изменение 10 за. Против. Приема се. Гласуваме цялото становище. Кой е за становището? Против. Въздържали се. Приема се единодушно поздравления за докладчика и неговия екип. Сега продължаваме с становището за модели на а на ангажираност с енергийните въпроси на местно равнище и ролята на местните енергийни общности в енергийния преход в Европа. То по собствена инициатива наш докладчик е госпожа Мариана Гайо. Vous avez la parole, madame. Имате думата, госпожо докладчик. Bună ziua, stimați colegi! Благодаря, господин господин председател. Здравейте всички, уважаеми колеги. Искам да благодаря за възможността да ви представя това проекто становище в ден, когато тук в Европейския парламент, където се намираме, Румъния отбелязва важен за нея юбилей. За това и представителите на органите за местно само управление, които заемат временни длъжности в общността, заставаме пред вас, за да представим доклад, свързан с економическо и социално развитие в нашите общности. Става дума за подобряване на живота на гражданите, които представляваме и конкурентоспособност на местните економики, които трябва да предлагат енергия на разумни цени с екологична ориентация. Местните е, енергийни общности предлагат добър начин за управление на енергията чрез производство, разпространение и потребление на електроенергия. Всичко това може да стане с енергийни, местни енергийни ресурси, т.е. с наши собствени ресурси местните и регионални власти могат да допълнят европейските и национални политики чрез допълнителни цели, чрез собствен принос към енергийния сектор. Много градове се включиха в тази инициатива на кметовете. Бяха разработени устойчиви практики в областта на енергетиката и климата това становище разглежда общите подходи и трудности пред местните общности. Каква да бъде нашата политическа позиция – за да отстояваме местните енергийни общности. За това благодаря на членовете на парламентарната комисия ЕНВИ за интереса проявен към нашето проекто становище в целия ход на изготвянето му и приемането му в комисията по е околна среда. Благодаря на секретарията и координаторите на комисията ЕНВИ. Важно е също така да отбележим, че през този период отбелязах следното. Местните енергийни общности работят по различен начин, чрез партньорства, кооперации, е, ОД, фирми, и собственици, титуляри и фирми. Всички тези методи се използват от местните общности. Вярно е, че местните енергийни проекти са начини за разработване на местните ресурси и да натрупат социален капитал чрез създаване на работни места, генериране на доходи и преодоляване на енергийната бедност. За това местните енергийни общности са свързани с идеята за енергийната демокрация. Тази демокрация обръща внимание на настоящите тенденции на е- енергопроизводство и потребление с цел повишаване ролята им в енергийния сектор, което води до положителни резултати предвид социалните и екологични цели. Чистата околна среда е наша обща цел, но тя е особено важна за децата, нашето бъдеще. Приобщаването на широки кръгове от граждани в устойчивото енергопроизводство подпомага изграждането на адекватни енергийни политики, които срещат обществена подкрепа. Някои общности в държавите членки е, представят, представляват пример на добри практики. В е, Австрия комитета Енви констатира преимуществата на подобен проект за местните органи на самоуправление. Правят се сериозни економии на средства, които се влагат в изследователска и развойна дейност и местна инфраструктура. Нашето становище пред, предлага и включва редица препоръки. Е, ние пледираме за повече по-голяма отговорност в енергопроизводството на местно равнище. Това трябва да се превърне в норма, особено за възобновяемите енергоисточници и за подкрепения преход към тях. Едновременно с това имаше предложения за 8 изменения. Повечето от тях приемам, две от тях отхвърлям. Това са номер е, изменение 6, което е твърде рестриктивно и има за цел да отпадне препозоваването на механизмите за финансов, е, финансова подкрепа. Също и изменение 8 защото защитата на мрежата може да означава защита на сегашната система, което ще попречи на обновациите. Благодаря. Откривам общия дебат, казва председателя. Желаещи за изказване? Не виждам желаещи, това изменение едно до 5 гласуване амблок. Кой е за? против, приема се. Изменение 6. Кой е за? Против. Моля за електронно гласуване. Гласувайте. Le vote est clôturé. Край на гласуване. Изменението се отхвърля. Изменение 7. За. Против. Приема се изменение 8. За. Против. Моля, нека гласуваме по електронен път. Le vote est clôturé et... Край на гласуване. Отхвърля се сега общо гласуване на становището. За. Против. Въздържали се. Приема се с един глас въздържал се. Поздравления за докладчика и екипа и благодарим за свършената от вас работа. Благодаря отново. Сега пристъпваме към Следващата точка предложение за регламент относно минимални изисквания за повторно използване на водата. Приканвам Олдрих Власак да, като докладчик да вземе думата. Имате думата, господин докладчик. Пане председо, дами и панове. Господин председател, дами и господа, ще ви представя едно много важно досие за повторно използване на рециклирана вода. Темата е важна не само заради промените в климата, а и поради е, ограничените водни ресурси в някои държави членки. От тема важна както за ежедневието по принцип, така и за селското стопанство регламенти относно използването, повторното използване на вода съществуват само в 6 държави членки. Необходимо е да има регламент, за да могат а, отпадъчни води да бъдат а, използвани а, и в други държави членки. Необходимо е да има е, достъп до повърхностите и подпочваните води, които биха могли да се използват в периоди на суша. като а, рециклираната вода ще може да се използва за напо, напояване без да се заплаща неоправдано висока цена за това. Моят доклад съдържа някои предложения за използване на рециклирана вода, без да се нарушат нормите на безопасност в хранителната верига и като и най-вече за напояването на градини, ливади, паркове и така нататък. Дами и господа, бяха внесени две изменения към моят доклад. Обсъдихме ги и е, решихме да се приемат е, устни изменения. Всички коментари, възражения бяха взети предвид при изработването на доклада. Благодаря на всички експерти, които ми помогнаха в изработването на този важен доклад и се надявам, че всички ваши позиции и мнения са отразени. А, а кой първо ще вземе думата? Колегата Кирстенбел. Благодаря, господин председател. Ние работихме добре и в хода на обсъждане на измененията. Първоначалният проект, проект на автора да изглеждаше така, че сякаш първо трябва да се иска разрешение на гражданите. Ние в Дания имаме добра уредба по този въпрос чрез гарантиран граждански контрол относно качеството на използваната вода. За нас е важно от гледна точка на потребителите да има гарантиран контрол не е достатъчна нотификация при използването на пречистена вода измененията дават възможност на държавите членки да решат дали режима да е разрешителен или нотификационен. За нас е много важно с оглед сигурността, безопасността на потребителите. В Дания, за жалост, имахме дори смъртни случаи поради неподходящо на вода, затова държим много на този въпрос. Председателят, благодаря. Кой друг желая да направи изказване по темата? В такъв случай ще гласуваме измененията. Изменение едно компром... устен компромис, по който повод давам думата на нашия докладчик. Мисля, че няма как какво да, да обяснявам. Преждеговорившата колежка ясно обясни. Е, постигнахме споразумение и решихме, че държавите членки сами ще решават дали ще искат лицензион. И така, в такъв случай приемаме е, изменение едно за, против, приема се. Изменение 2 също компромис, устен компромис. Това е горе-долу същия случай. Така, за, против, приема се. Изменение 3 за, против, Електронен вод, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се изменение 4 за. Против. Приема се. Сега общо гласуване по становището за, против, въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления на автора и екипа му за свършената работа. Сега стигаме до становището на колегата Андрес Ядла за космическата програма на Европейския съюз.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 austatud komitee president. Уважаеми господин председател на комитета, уважаеми членове, драги гости, Европейската космическа програма е много важна. Тя е важна за е гражданите, регионите в Европа, за всеки европеец. Европейската космическа програма ни дава възможност да се възползваме от всички постижения на цифровата епоха. Тя е ценна за всички нас, е, за членовете на нашия комитет и за всички общини наистина за всеки тук присъстваш. Може би в момента не го осъзнаваме, но развитието в областта на космическите изследвания е важно за всички нас. Благодарение на тях и използваме всички мобилни телефони и всякакви други съвременни устройства. Европейския съюз отдавна използва тези програми, програми като Коперник и Галилей отбелязаха сериозни успехи натрупани са сериозен обем данни, които могат да се използват още по-добре от Европейския съюз за нови ценни услуги. И космическата технология е много важна като подкрепяща технология в Европейския съюз за различни наземни услуги и все повече частни субекти участват за това, частния сектор тук трябва да си сътрудничи с обществения сектор. Едновременно с това ние не знаем доколко разполагаме с данни, които можем да използваме в транспорта, земеделието и така нататък. Космосът и космическите изследвания станаха обект на голямо внимание напоследък. Например, стратегията от 2016 година, по която също изготвих проекто становище. Сега говорим за регламент по този въпрос – с различни мерки за подкрепя, подкрепа на съществуващите програми. 16 милиарда са средствата предвидени за космическата политика има различни програми, като Комсатком, правителствени програми за комуникации, разработват се други форми на комуникация. Има и програми за, за заостряне на общественото внимание. Това е особено важно за някои а, а, области. Имаме програмата Гнес, имаме Галилей и други но трябва да продължим в тази посока. Въпреки, че се, и да използваме съществуващите важни програми. Европа трябва да запази възможността да намира собствени решения. Основното предложение е, че Галилео води до създаване на нова Европейска космическа агенция. Опасяваме се, че тя ще дублира дейността на ЕСА като е- е съпров... тъй като е съпровежда на местно ниво много важни проучвания и проекти. Питаме се каква ще е ползата от тази агенция. Наясно сме, че трябва да използваме по-добре мониторинговите данни, за да подпомогнем органите на местно и регионално ниво, малки фирми и други им дадем достъп до данните. Но настоящото предложение на комисията не казва как да стане това. Важно е също така местните и регионални органи и власти да участват е, в различни центрове е, за различно използване на космическите данни, например земеделие и други. Можем да получим много ценни данни и да направим по-тясна връзка между науката, космическите технологии и възможността за използване на информацията от тях, включително и в економическата област. Европейския съюз трябва да запази лидерската си позиция и трябва да помислим как да използваме средствата за иновации и финансиране координирано за цифро, политиката в областта на цифровата заетост, космическите изследвания и много други. Също така би следвало да използваме необходимите финансови средства за малки и средни фирми, които да могат да се включат в подобни проекти. А, ние лично ще участваме в програмата бе изстрелян нов спътник с камера и изградена, създадена от млади естонски изследователи. Младите хора са особено ценен капитал за космическите изследвания. Е, чакаме до година да получим първите снимки а, от космоса, например, много ясно иллюстрира как една малка страна, като е, Естония, може да се включи в такива ценни проекти. Благодаря на всички, които помогнаха за създаването на това проекто становище. Председателят, благодаря. Откривам общото разискване. Кой желая да вземе думата? Колегата Бардо. Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на докладчика. В неговия доклад много добре се представя значението на е, е, програмата, включително и за някои по-отдалечени региони. Аз мятам, че в доклада съвсем ясно се посочва колко важно е космическото пространство за всички региони в Европа, за което много сърдечно му благодаря. Благодаря много. Кой още желая да направи изказване? Не виждам желаещи. Опрощавайте, казва председателя колега Де Коста. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за постигнатото качество. Трябва да обърнем внимание на ролята, така че Европейския съюз да бъде истински лидер. И днес се въпрос за космическите изследвания от, отново а, ни изправя пред въпросите на бащите основатели на Монтано Нионе да се създаде конкуренция на единния пазар. И тъй като 2009 година от почти 10 години. Имаме благодарение на Лисабонския договор съответни компетенции. Много бе постигнато за постигната на междуправителствено съгласие с космическата агенция е, за последните 10 години, но ние не сме напреднали по начина за съвместно развитие на космическата политика въпреки че има повече средства. В момента механизма в тази е, област да, е, просто е, ни бави и е частния сектор на други континенти ни изпреварва. Знаем, че тук имаме необходимост от суверенитет и развитие на континента и стотиците милиони европейски граждани. Искам да се върна към казаното от нашия докладчик, за да кажа, че през едните години можем да постигнем още във връзките между ЕСА и Европейската, Европейски, Европейската агенция, за да се разкрият нови пътища за по-бързо развитие на една истинска космическа сила Европа. Сега Марк Вайнмайстър има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам също е, да благодаря публично и в пленарна зала на нашия докладчик. Направи го в секцията, но искам да кажа отново, че това е чудесно становище, защото въпросът за космическата програма и бъдещето е особено важна и би следвало да се отнасяме много сериозно към нея. Според мен, бе казано вече, не сме достатъчно бързи. Трябва да инвестираме повече в бъдеще и по-добре да се организираме. За мен е важно още, Андре Сядла го каза много ясно, въпроса на за новата Европейска космическа агенция. Следва да се разбира в смисъл, че не, бива да дублираме ЕСА много трябва да внимаваме. Една работеща структура като ЕСА да не бъде лишена от правомощия и никой да не знае кой какво прави. Андрес Ядла много ясно го казва в становището им. Благодаря му много, че е включил и тази идея. Радвам се, че днес можем да приемем това становище. Председателят, благодаря много. Няма други желаящи за изказване. Но сега ще гласуваме измененията. Изменение едно. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Приема се. Това са измененията. Моля за общ вод за становището. Кой е за? Против въздържали се. Приема се единодушно. Честито на докладчика. Поздравявам ви за свършената работа. С това изчерпваме становищата, но преди големия дебат за Брексит трябва да приемем резолюцията относно работната програма на Европейската комисия за 2019 година, включена в дневния ред по решение на нашето бюро и за тази резолюция има и редица изменения 38 на брой. Така че, моля, нека работим стегнато, и, за да можем на време да започнем дебата за Брексит. Желая ли някой да направи изказвания по така предложената проекторезолюция? Но... Очевидно не. Тогава... Желаете думата или... И така, е, край на общия дебат, пристъпваме към измененията. Изменение едно. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Електронен вод, моля. Le vote est clôturé. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. От, след което това 4 и 5. Изменение 3. За. Против. Приема се. Изменение 6. За. Против. Приема се. 7. За. Против. Отхвърля се. 8 за. Против. Приема се. 9 за. Против. Приема се. Изменение 10 за. Против. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Отхвърля се. 13 за. Против. Отхвърля се. 14 за. Против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 е клотюре. Край на гласуването. Приема се. 22 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, приема се. 25 за, против, приема се 26 за, против, приема се 27 за, против, приема се 28 за, против, приема се 29 за, против, отхвърля се 30 за, против, отхвърля се 31, 31, да, за, искам да иска. Господин председател, тук се обсъждат въпроси, свързани с добавената стойност на това изменение е, и усилията, свързани с ратифицирането на пакта от Маракеш. В Европейския съюз е, има държави членки, които междувременно вече са взели определени решения относно Маракеш. Някои от тях ще подкрепят споразумението, но други държави членки са решили, че няма да ратифицират и да подписват споразумението, а други все още не са взели окончателно решение. И за това, що се отнася до многостранния подход, по отношение на миграцията. Трябва да кажа, че тук все още не сме обсъждали обстойно темата. Съществуват различни тенденции и нагласи в държавите членки, а също и в регионите. И за това предлагам да не приемаме това изменение. Благодаря. Следващо изказване благодаря, господин председател. Искам да кажа, че приемайки това изменение, е, ние ще бъдем последователни с действията на парламента и ще има вътрешна логика. Ще действаме в духа на е, предходни становища на е, Комитета на регионите по отношение на миграцията. Така ще бъдем верни на себе си. Председателят, благодаря. Има ли други изказвания? Не. Кой е за? Изменение 31. За. Против. Приема се. 32. За. Против. Отхвърля се. 33. За. Против. Приема се. 34. За против, приема се. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, против, електронен вод. Моля, гласувайте. Le vote est clôturé. Край на гласуването. Приема се. 37 за. Против. Приема се. И 38 за. Против. Приема се. Сега общо гласуване по становището. Кой е за резолюцията? Кой е за резолюцията? Против кой се въздържа? Приема се с широко мнозинство. Благодаря. След няколко секунди продължаваме работа. Very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 yeah, that's what you say, yeah. Say yeah, Chers collègues, je vous invite à... Скъпи колеги, много ви моля, вземете отново местата си. Ще продължиме след няколко минути. Колко минути? Скъпи господин Барние, благодаря за това, че приехте нашата покана. Преди две години ни представихте пътната карта на преговорите. Междувременно упражнихте вашата мисия по много талантлив начин. Вие казахте, че Разделата е трудна, но тя трябва да бъде в интерес на нашите граждани с цел економическа и политическа стабилност в Европа. От е, началото на подаване, задвижване на член 50 е в Комитета на регионите продължи да поддържа връзки с е, общностите, местните и регионални органи на властта в Обединеното кралство, като отчиташе евентуалните последици. Необходимо е да се направи един, един преглед на онези региони, които ще бъдат най-тежко засегнати. Излезахме с резолюциите, които отразяват загриж... загрижеността и нуждите на регионалните и местни власти в интерес на всички Обединеното кралство да продължи да участва в някои програми след напускането, като например тези свързани с образованието, новаторството и научните изследвания. Е, смятаме, че е необходимо а, така наречения бакстоп, гаранционната клауза да гарантира прилагането на споразумението от а, разпети петък и ня, някои региони се подготвят за Брексита, региони, които ще бъдат по-тежко засегнати от напускането. Южна Ирландия, разбира се, но и някои брегови, брегови региони в други държави членки, които имаха привилегировани отношения с Обединеното кралство. Ние вярвам, ние разчитаме на вас да отразите трудностите и е, загрижеността на някои региони в е, съвета. Е, необходимо е на всички нива на политическото управление да бъдат взети мерки за това и някои регионални власти, власти участват в ратифицирането на поразумението. Брексит обаче не е края на Европейския съюз. Нашите региони, нашите градове се опитват да създадат една нова Европа, която да е по-близка до гражданите, да превърнат европейското пространство в пространство на мир и стабилност и благоденствие. А сега имам удоволствието да ви дам думата, господин Барние. Дами и господа, председатели, министри, кметове, дами и господа, членове на Комитета на региона, който комитет, който аз отлично познавам. Скъпи Карл Хайн, за мен е удоволствие да разговарям още веднъж с вас, да продължиме вече тията диалог, а, който провеждаме както тук, така и на терена. Многократно съм разговарял с вас в най-различни качества и продължение на 20 години във Франция съм бил председател на френски регион, региона на Савоя. И днес в качеството ми на преговарящ по Брексита, но и, и преди това в качеството ми на европейски ком, ком, комисар, винаги съм учител наученото на терена, по места, е, от е, хората, от е, земеделците, от местните общности. Господин председател, вие споменахте предишното ми посещение 22 марта 2017 година, 7 дни преди е, да получиме нотифицирано писмо от е, Тереза Мей за е, желанието на нейната страна да напусне е, Европейският съюз от Срокът е от март 17 година до марта 19 година, т.е. британското правителство само избра датата на своето напускане напускане на Европейския съюз. Аз препрочетах това писмо, препрочетах документите преди да дойда тук при вас, за да не сбъркам нещо. Бях, казал съм вече, че Брексита е имал, има и ще има много последици. Последици, които много често се подценяват, недостатъчно добре разбират, недостатъчно добре обясняват. Тези последици са економически, социални, финансови и културни. Започнах преговорите, създавайки екип и радвайки се на доверието на цялата Европейска комисия. Получавах и получавам помощ от страна на експерти на съвета за да можем да постигнем едно редно и структурирано напускане на Обединеното кралство. Това е много по-важно и е, в никакъв случай не трябва да се допуска хаотично напускане. Договаряме условия, които да не са в ущърп на британците, а които да бъдат и в, в интерес и на британците. Целта е да запазим единството на 27 държави членки, чрез прозрачност, чрез диалог, да откликнем на трудностите и загрижеността на нашите съграждани, на несигурността, породена от това напускане. Т.е. от една страна трябва да организираме самото напускане и в един последващ етап партньорството и сътрудничеството с Обединеното кралство в бъдеще. Това е методологията ми на работа. И смятам, че се придържам, аз и моят екип се придържаме към тази методология. От започване на преговорите Многократно сме посетили европейските столици по два-три пъти. Посетихме държавите членки, срещнахме се с президентите, министър-председателите, парламентите, бизнес средите, за да създадем и изградиме единството. Единството се гради в държавите членки, но го градим и тук в Брюксел на всички е, равнища, заедно и с помощта на Европейският парламент и другите европейски институции. Може би за пръв път в рамките на една толкова на едни толкова трудни е, преговори успяхме да създадеме едно доизграждане на е, договора. Е, и благодаря на европейските институции за доверието. Комитета на регионите винаги е наблягал на прозрачността в публичния дебат на това, че всеки трябва да може да изрази своето мнение и да се, като същевременно се отчита специфичността на всеки регион, на всеки на всяка страна. Посетихме много региони, включително и най-отдалечените региони, за да отчетеме техните е, специфики и вземем предвид е, тяхната загриженост. По този начин можахме да а, е, оформим един списък на приоритети, които са в центъра на нашите преговори. Споразумението за напускане е е, е представлява около 600 страници. Аз ви приканвам да ги прочетете, макар и това да ви отнема много време по време на коледната вакансия, но това споразумение отразява всички аспекти на напускането. Това е един много наситен и точен текст. Това не е политическа декларация, това е правен текст, който трябва да разреши всички проблеми, които тревожат гражданите. 3 е, милиона европейци живе, живеят в Обединеното кралство и милион и половина британци живеят в е, други европейски държави, в е, вашите региони. Вие ги виждате, вие ги познавате. Искахме да създадеме правна сигурност и решение за тези хора. Това въжи, разбира се, и за финансовите, финансовото обезпечаване. По време на преговорите работихме последователно, но без агресивност, без дух на а, отмъщение. Не, това не е моята същност. Ние обаче преповтаряхме и отстоявахме нашите принципи, принципи, които сме градили заедно с Обединеното кралство. Става дума за принципите, е, които са в основата на единния пазар и на четирите основни е, свободи. Минал, миналият уикенд споразумението бе одобрено от 27 държави членки, Европейската комисия и съответно и британското правителство. Това споразумение е единственото възможно и единствено най-балансираното. Това споразумение дава възможност за едно разгърнато сътрудничество в бъдеще. Председателят Тус, както и председателят Юнкер припомниха, че става дума за един тежък за Европа момент. Това не е момент на радост и на отбелязване на някакъв празник. Не, това, е, е това са едни отрицателни е, преговори. Е, брек, Брексита е, не, не допринася с нищо за Европа. Няма европейска добавена стойност. Е, това е едно положение, в което всички са губещи. Но трябваше да умалуважиме последиците. Ще се върна към самото споразумение за напускане. А, там са залегнали приоритетите на Европейският парламент, на държавите членки, на гражданите. Гражданите са в центъра на нашето внимание. За това намерихме решение заедно с британците, за да подсигуриме бъдещето на онези 4 половина милиона граждани, за да могат техните права да се спазват до края на прехода поне. След това обаче нещата ще се променят след напускането на Обединеното кралство и след изтичането на преходния период ще трябва да се намери някакъв модус вивенди, защото мобилността няма да бъде такава, каквато е сега. Правата ще се зачитат. Господин председател, вие правилно казахте, че Брексита ще има тежки последици за Ирландия и Северна Ирландия предвид разпоредбите на Белфаското споразумение или споразумението от разпети петък. Заедно с британците ще се опитаме да постигнем най-доброто и да направим всичко възможно за постигане на споразумение за партньорство до 1 август 2020 година. Все, обаче, все още обаче не знаеме какво ще залегне в това споразумение. Необходимо е да се направи всичко възможно, за да избегнеме така наречената е, твърда граница. Е, за това постигнахме договореност за е, гаранционна или предпазна клауза, която за момента ще даде възможност да се избегне е, въвеждане на твърда граница. Тази предпазна клауза няма задължително да, са при, да се прилага. Ние ще направим всичко възможно да не се прилага, за, за да е, ще се опитаме да поддържаме стабилно сътрудничество, но а, на самата предпазна клауза съществува а, е, за всеки случай, за да може да създаде правна сигурност, особено за а, е, северно и южно ирландските предприятия и бизнес среди. Трети важен проблем, проблема свързан с бюджет Знаете, че всеки 7 години приемаме един списък на а, политиките, които ще изпълняваме и съответното им финансиране. През 2014 година договореност Договореностите включваха 28 страни за приоритети и финансирането им до края на 2020 година така че е, решеното от 28 трябва да бъде финансирано от 28 страни. Постигнахме споразумение по този въпрос, за да могат да бъдат изпълнени ангажиментите към градовете, регионите, университетите, селското стопанство, в споразумението за напускане трябваше да бъдат включени решения на много проблеми, на безкрай много проблеми, защото Обединеното кралство напуска Европейският съюз и по този начин напуска над 700 между, е, търговски спогодби европейските агенции, Евратом. Това, е, е, това напускане става автоматично. То е автоматична последица от е, Брексита. Но също така не, да не забравяме, че има най- е, поне 1 милион търговски марки, гарантирани от агенцията в Аликанте и трябваше да намериме решение за защитата на тези търговски марки както и на 3000 географски указания на селскостопански продукти, е, сирена, вина, зехтин и така нататък, които са от огромно значение за някои региони, като например сиреното пармезан или шотландското уиски. Постигнахме споразумение за преходен период, преходен период поискан от британското правителство и който ще започне от деня след напускането и ще продължи 21 месеца. Преходен период, в който Обединеното кралство вече няма да присъства на заседанията на Европейският парламент, Комитета на регионите, е, Европейската комисия, но в продължение на този преходен период е, Обединеното кралство ще участва в е, осъществяването на европейските политики с права и задължения. Това са с няколко думи различните разпоредби залегнали в споразумението, ако то бъде прието от британската общественост и парламент. Отвъд разделата, отвъд развода, важното е какво, какви ще бъдат бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Какви ще бъдат отношенията ни с една страна извън Европейския съюз, но страна с която ще поддържаме приятелски и съюзнически връзки. Необходимо е да имаме а, стабилни търговски отношения, да, да продължиме да работиме заедно за а, мира и стабилността в рамките на НАТО. И за това се споразумяхме е, за една политическа декларация, която бързо се счита. Тя е само 26 страници. Но нека бъда откровен с вас. Е, след е, Брексита нещата не могат да продължат все едно, че нищо не се е случило. Не, не можем да продължим с бизнес as usual. Е, Брексита променя нещата, Брексита води до последици най-добрите е, вза... взаимоотношения с Европейския съюз и човек да е, и всяка страна да е член на Европейският е, съюз. В момента, в който е, една страна напуска Европейският съюз, тя, разбира се, няма да се радва на всички най-благоприятни условия. Същевременно обаче е необходимо да, да запазиме добри партньорски връзки в, име, в много области, в цифровизацията, мобилността, съдебното и полицейско сътрудничество, но разбира се и да имаме един амбициозно партньорство в областта на външната политика и сигурността на основата на а, споразумение за свободна търговия, а, без а, митнически ставки, без мита. А, споразумение, което ще бъде в интерес на предприятията и на бизнес средите от двете страни на Ламанша. Също така споразумение, което ще облагодетелства в е рибар, риболовният отрасъл и той това споразумение ще бъде част от бъдещите ни економически преговори. Това е досие, което аз твърде добре познавам, тъй като съм бил министър на рибарството и риболова във Франция и ще работиме с Обединеното кралство за постигане на споразумение и неговото ратифициране преди <laughs> август 2020 година. Нашето бъдещ, бъдещо партньорство ще има за цел да запази економическата динамика на региони и територии, които често са тясно свързани с Обединеното кралство, които имат привилегировани търговски отношения с Обединеното кралство. Важно е да запазиме единството на единният пазар, като от отчетеме трудностите, с които ще се сблъскат известни региони, известни територии. Също така да създадеме условия за справедлива конкуренция с Обединеното кралство, т.е. Да, да има еднакви правила в а, някои области, като включително и в що се отнася до държавните помощи. За първ път сме изправени пред подобно а, споразумение, твърде различно от а, споразуменията с а, Япония, Канада или други страни. Целта не е да имаме а, конвергенция, а, да имаме, да, да създадеме възможности а, за избягване на, а, раз, раз, на разликите, на увеличаването на разликите. И също така да запазиме а, всички връзки с отделните градове, университети и други в Обединеното кралство. И а, също, так, също така се договорихме с а, британците да запазиме програмата ПИС, по която аз съм работил като комисар. Да да да, да, да продължиме да осигуряваме достъп на британците до някои програми, които са отворени и за трети страни, програмите свързани с научните изследвания, младежките програми, еразъм, новаторство. Същото ще въжи и за междурегионалното сътрудничество програмата Интеррег ще бъде отворена за трети страни за бъдещето, включително и за Обединеното кралство, съответно. Обединеното кралство ще може да участва и в други програми, като разбира се, се уточнат допълнително финансовите и административни условия. А, ще установиме диалог на научно-образователно равнище с Обединеното кралство, диалог в който ще участват вашите градове, вашите региони. И ако постигнем положителни резултати, ако постигнем успех, то, то, то това партньорство ще бъде нещо изваредно и е, ще бъде едно не осъществявано до сега партньорство. Регионите, териториите ще участват в неговото изграждане и местните парламенти също. за, за разлика от а, споразумението за Брексит, което трябва да бъде ратифицирано от Европейският парламент и Британският парламент, а по-нататъчните споразумения ще бъдат така наречени а, смесени споразумения и ще изискват ратифициране от страна на 27 парламента на държавите членки и на някои парла, регионални парламенти. Така че ни очаква още един дълъг и труден път, но ние сме готови да направим всичко възможно, за да постигнем едно наистина полезно и сътрудничество от взаимна полза. Най-важното сега е да постигнем ратифициране на споразумението от една страна от Европейският парламент и от друга страна от, Евро... от Британският парламент. Всеки трябва да поеме своята отговорност. Сега британските депутати ще трябва да вземат решение в близките дни. Става дума за решение, което ще има последици за бъдещето на тяхната страна, но нека не коментираме, нека а, да, да бъдеме а, диск конкретни в тези няколко дни. На 22 март 2017 казах, какви ще бъдат нашите планове и че връзките с Обединеното кралство няма да приключат с Брексита. Комисията излиза с много предложения. В преговорите се основният дух е дух на единство. Говори се много за единството. И а, е, мисля, че всички а, е, държавни а, е, ръководители разбират а, а, сериозността на проблемите, пред които сме изправени. Проблемите са много и, и на изток, и а, на юг. А, а, и духа на, а, на, на, на, на, на трудността е добре разбран от всички. За това се опитваме да наистина да бъдем единни, но и прозрачни. Мисля, че това е единство, което демонстрирахме, което изградихме в процеса на, на преговорите, трябва да бъде използвано за а, да могат гражданите и Европа да а, се доближат, за да могат да се намерят а, решения за политики, които са важни за, европейската, за Европейския съюз. Миграционните политики, е, екологизирането на Европа. Това са все важни за Европа теми. Така че това единство е, трябва да продължи да съществува и отвъд преговорите за доизграждането на е, Европа и за благото на вашите градове и региони. Благодаря ви за вниманието. Мерси боку. Благодаря много, господин Бърния, за това представяне, което бе едновременно сбито и много изчерпателно един документ, който несъмнено ще, бъде, ще влезе в историята на Европейския съюз, макар че още не знаем какво ще е заглавието му. Е, изправени сме пред трудни моменти, но вашето послание бе едновременно насочено и отворно към бъдещето. Казаното от вас е, вече предизвика сериозен интерес в нашето събрание. Десет, десетки членове поиска поискаха думата за изказване, което несъмнено разкрива големи интерес. Сега искам да помоля всички изказващи се да бъдете кратки. Знаете, че имаме регламент. Избран съм за да следя за него и така и ще сторя. Все пак имам едно предложение. Е, преминете към най-съществено от сега. Благодаря на господин Барние за свършеното. Работата му заслужава възхитение. Така че не мисля, че ще бъде полезно за господин Барние ако правите дълги изказвания, да не говорим, че ще бъде в ущърп на другите изказващи се колеги. То аз предлагам дебатът да, да, да е, да протече, съчетавайки двата аспекта. Колегите предложили дебата. Биргит Оли има думата. Заповядайте. Уважаеми господин Бърние, благодаря много за всичко, което ни казахте в началото. Благодаря много и на всички членове на вашият екип от името на моята политическа група и мисля, че и на пълния състав на Комитета за регионите. Резултатът на пускането на Обединеното кралство естествено е нещо, което ни потиска и тревожи, но същевременно няма альтернатива. Брексит не може да бъде отменен. Този факт, независимо от това дали ни харесва или не, трябва да бъде прият. Много важно е, естествено, да се е, осъществи ратификацията на споразумението, така че на 29 март 2019 е, да няма хаос. Много важно е, е, на една устойчива трайна основа да се уредят е, въпросите на бъдещите отношения. Долна Саксония, от която съм аз, има особено тесни контакти с е, Обединеното кралство. От 1945 година ние поддържаме много тесни контакти и дължим много на Обединеното кралство е, в началото след войната. Е, ние знаем, че последствията няма да са приятни за предприятията, най-вече в сферата на автомобилостроенето, но и в други сектори. Ще трябва е, естествено да помислим за това как ще преструктурираме нещата. От 2016 година обаче Обединеното кралство вече не е в челната тройка на нашите търговски партньори. Заинтересованите страни е, проведоха консултации и обмен на мнение с Министерството на економиката и ресорните министерства. На е, уеб страниците на нашите институции има страници, които е, и раздели, които информират предприятията и гражданите за последствията от Брексит. Естествено, на базата на договор Брексит ще бъде един много по-подреден и ясен процес процес, но дори когато няма сделка, ще трябва да се предприемат мерки, така че да се смекчат неприятните последствия за предприятия и за граждани. Благодаря специално за договореното в сферата на рибарството, най-вече по отношение на британските ост острови е много важно да се уредят нещата. Те са важни както за нашите е, риболовни компании и рибари, така и за тези на Обединеното кралство. Региона Рейн-Майн е, е, и каналът, корабоплаването по този канал също са от изключително голямо значение за нашия регион и тези въпроси трябва да се уредят много стриктно. Имайте предвид, че доверието на гражданите в Европейския съюз трябва да се окрепва много по-активно, отколкото до сега. Това е първата полука от Брексит. Майкъл, Майкъл Мърфи. Uh, uh, да, огромни са предизвикателствата, пред които сме изправени. Мога само да ви поздравя за постигнатите договорености в рамките на споразумението. От ирландска гледна точка са защитени добре е, интересите е, на моята страна. Фактът, че се избягва твърдата граница между Ирландия и Северна Ирландия е нещо много положително. Е, няма нищо в проекто споразумението, което да предрешава конституционния статут на Северна Ирландия и да пречи за подписването на това споразумение. Това действително е единствения начин да се осигури един подреден Брексит в името на гражданите, в името на предприятията. А европейските граждани трябва да са наясно, че Обединеното кралство напуска и това означават огромни промени за държавите членки, за регионите, за предприятията. Комитетът е, трябва да бъде един основен фактор в подготовката на регионите и местните власти е, и общините за предстоящото в контекста на Брексит. Аз мога да подкрепя моите колеги от Обединеното кралство и да ги призова да помислят за мобилизиране на местните и регионалните власти в този подреден Брексит на базата на постигнатото споразумение. Колегата Бор има думата. Благодаря, господин председател. Следващата седмица сме изправени пред е, голямо предизвикателство. Е, нараства риска да бъде е, отхвърлен договора, за който говори господин Бърние. Въпросът е Европейския съюз 27 ще окоръжи ли Обединеното кралство да се оттегли от спазването на член 50 и молбата си на базата на този член аз съм сигурен, че е, Обединеното кралство всъщност би е, могло много да допринесе за по-нататъчното съществяване на европейския проект в моя избирателен район. А местните и регионалните власти смятат, е, че трябва да продължим да работим в рамките на Европейския съюз. Следващият колега има думата, казва председателя, госпожа Лангендърн. Благодаря ви. Ние всички съжаляваме за напускането на Обединеното кралство. Всички ние сме губещи в този процес. И този процес води до голяма несигурност и неувереност. Все още не знаем дали споразумението ще бъде прието. На западното крайбрежие тревогата е особено ясно изразена. Подготвят си и големи банки, е, именно за напускането на Обединеното кралство. Много е, голям е, е стокообмена с Обединеното кралство. Ние трябва да се подготвим, естествено, и за това, че може би ще се наложи да попълваме митнически декларации, нашата риболовна индустрия е в рисково положение и е, обхваната от опасения. Сътрудничеството е, с университетите, особено тези в Единбърг, е, в е, и други, е поставено под въпрос. Ние не знаем как ще се реши съдбата на нашите студенти. При всички положения е много хубаво да можем да уредим нещата така, че да продължи сътрудничеството с Обединеното кралство. Колегата Йонкман. Да, бих искал да благодаря много на господин Бърние за прекрасната работа, която са свършили и той и неговият екип. Огромни усилия изисква подготовката на споразумението. Естествено, нашата надежда е, че ще се стигне до това амбициозно сътрудничество, за което говори господин Барние във всички сфери, включително и е, висшето образование. Как точно обаче ще се развият нещата, това е големият въпрос. Надяваме се, че се мисли и за това как ще продължим от тук нататък при различните сценарии след Брексит. Карл Фан Ло има думата. Благодаря, господин председател добре подготвените договори са в основата на доброто партньорство и приятелство. Ето това е нашият принцип. Трябва да имаме предвид обаче особените интереси на економиките които са ориентирани към износ. 3,6% ще бъде загубата за Фландрия след Брексит. Е, много работни места ще бъдат закрити и не става дума само за Фландрия, а за цяла Белгия. Нашите партньори е, също е, като че ли е, мислят по тези въпроси и ние знаем, че бизнесът е за разтревожен и от другата страна на Ламанша в Обединеното кралство. Ще са необходими по-нататъчни преговори, за да се постигне повече гъвкавост по отношение на държавните помощи за определени региони, които са силно засегнати. Е, от е, Брексит. Е, ще трябва да се помисли за макрорегионална стратегия във връзка и с Северен поток. Фландрия е малък регион, но търговските взаимоотношения са много оживени. Търговски оборот е много голям. Имаме големи пристанища, при които минават товаропотоците, не само нашите, но и тези на съседни европейски държави. Помислете за това. Госпожа е, Мидъл има думата. А, аз говоря като представител на Автомотив е, е, в Европа. Е, много са е, автомобилостроителните предприятия, които се чувстват е, е, силно засегнати. В Штирия е, е, австрийската провинция Штирия, всъщност Обединеното кралство е на четвърто място в списъка на търговските партньори. Ние имаме много важни вериги за доставки и знаем, че има на общи производства, защото 70% от малките автобуси, от минибусите, които се произвеждат в Оксфорд, всъщност се обезпечават в Европа. Там се, в Европа се осъществяват наш е, е, се осъществява производството на отделните компоненти. 2,3 милиона са автомобилите, които годишно напускат Европа е, в потока към в посока към Обединеното кралство. Петър Кайсер. Да, Брексит е голямо предизвикателство, господин председател, господин Бер... Берние. Засегнати са и държавите, и регионите, и е, общините. Комисията трябва да започне да мисли за многогодишната финансова рамка, за регионалните акценти в тази рамка. Не са предвидени за момента достатъчно възможности, за да се е, компенсират е, загубите от Брексит. И на второ място, е, тъй като ратификацията на споразумението все още не е ясна и не е подсигурена, бих попитал господин Бърние какви са плановете на комисията от тук нататък, в случай, че не се подпише, не се договори сделката от двустранно. Какво ще се случи с амбициозното партньорство в тази връзка? И Трети въпрос. Е, е, ние трябва всички в Европа да е, извлечем полуките за себе си. На национално равнище трябва да се преустанови порочната практика, която обвиняваше Брюксел за всичко ти незгоди на национално равнище. Виждаме последствията. Благодаря, господин Косто. Чухме послание за бъдещето, за е, е, надежда. Това е много важно за нас като Асоциация на риболовците в Европа. Благодаря за постигнатото в тази област. Е, това е ключов момент в развитието на европейската история и по време на всички целите преговори вие въведохте метод за еди европейско единство. Трябва да продължим по този път на диалог и прозрачност между 27-те и институциите. Сега разбираме, е, че не е все едно и също дали си или не си член на Европейския е, съюз, ние трябва да обясним е, какво означава Брексит, политика по политика, отрасъл по отрасъл, за да могат всички оставащи в съюза да разберат това. Що се надяваме се на бъдещи добри отношения, това е необходимо за европейците, за регионите, които са на границата с Обединеното кралство, както и с британския народ. Аз не съм против хората гласували за напускане, а против безотговорното поведение на довелите до това. Жура и Дубан. Uh, Господин Барние, бих искал да говоря от името на Словакия, моята страна. И първо искам да кажа, че съм сериозно разтревожен от това, което става вътре, тъй като става дума всички разбираме какво, до какво водят егоцентрични европейски сили. Това се отнася и до нашата страна. В Словакия имаме нацистска партия, която е представена в парламента и слушаме проруска риторика. И поради което ние затваряме очи пред руската агресия спрямо съседния ни, съседа ни Украина, без да си даваме сметка за последствията за нас. Аз съм искрено притеснен и искам решение. В момента ние вземаме решение за Словакия, за бъдещето на Словакия в Европейския съюз. Като регионален ръководител бих искал да чуя какво ние в местните органи и регионалната политика можем да направим за промяна на тенденциите. Антони Буханан има думата. Благодаря, господин председател. Нашата асоциация Козла работи за пре, пре, за да популяризираме местното виждане на Шотландия между двете страни по преговорите. Мисля, че най-доброто би било оставане в Европейския съюз, защото това е отрешаващо значение на Шотландия. Миналата седмица проведохме една акция, наречена Глас народен по този въпрос. Ние изискваме преустановяване прилагането на член 50. Нуждаем се от вашата помощ и подкрепа тук в Брюксел. Ние много искаме да имаме съвместен орган Европейски съюз в Великобритания след март до година, е, така че ние и нашата организация Косла да остане в е, диалог е, както в Европейския съюз, така и в Великобритания. И аз настоятелно приканвам е, за създаване на съвместен комитет във връзка с е, отражението на Брексит върху хората от Шотландия, които не са е, искали Брексит, както и много британци, които не искат. Благодаря. И слушахме близо 12 иска, 10 изказвания. Нека чуем отговора на господин Барние. Мерсия. Господин председател, благодаря на всеки от изказалите се. Госпожа Бягитони. Споменахме подготовката. Благодаря и на госпожа Анда Гамилер която повдигна въпроса, свързан с автомобилостроенето. Европейската комисия излезе с 70 становища, които са публични и които а, са предназначени за предприятията и производителите за а, подготовка за Брексита. Така че регионите, градовете, заедно с правителствата. Трябва да работите заедно, за да се подготвите. По-добре е да бъдем готови предварително, отколкото да бъдем неподготвени. Господин Ван Лой, господин Кайзър споменах регионите и господин Мърши също, които им ще имат нужда от помощ. Аз лично отидах първо в Зебрюж. Това беше един от първите, първото ми посещение и видях а, какви биха могли да бъдат последиците от Брексита за едно пристанище като Зебри, Зебрюж. За да се проверят какви точно ще бъдат последиците в Ирландия, в Нидерландия, в Дания, в Франция, трябва да знаеме какви ще бъдат бъдещите ни отношения и е, ще ви кажа няколко думи за декларацията, която всеки трябва да прочете. Е, в е, декларацията са, се набляга на конвергенцията, на, принц, на принципите, които не търпат никаква промяна. А, примерно, четирите, четирите, четирите при свободи и така нататък. И червените линии на Обединеното кралство. Господин Туск многократно спомена, че ако в продължение на преговорите британците а, направят крачка напред, ние, ние сме готови веднага да се а, приспособим към това. Примерно а, пространство на свободен обмен или нещо повече. Всичко, всичко зависи от а, какво предложение ще направи британското правителство. Тоест, ние сме отворени а, и, до, и, и сме готови на всичко, а, без, разбира се, да, от, да отстъпваме от нашите принципи. Разговарях по въпроса с господин Юнгер, с комисаря който отговаря за регионите, е, но всичко ще зависи от е, качеството и е, задълбочеността на нашите отношения. Тогава ще видим по какъв начин ще можем да помогнем на най-засегнатите региони. Госпожа Калденгрен спомена университетите. Да, аз повтарям, че ще използваме е, всички е, инструменти за сътрудничество, както го правиме в момента с страни като Норвегия, Исландия, Швейцария и други трети страни. Господин Борг, аз разбирам и господин Бъканан също разбирам вашите вашата загриженост, но в качеството си на преговарящ не искам и не мога да взема страна. А аз искам и трябва да, слуш, да изслушам всички гледни точки. Е, включително съм разговаряла и с господин Фареш. Беше много интересно. Но а, не мога да взема страна след като член 50 бе задвижен от Обединеното кралство, аз вече не мога да се произнасям а, за това какво ще стане, какво ще бъде решението на а, британският парламент. Единственото, което мога да кажа е, че споразумението, което постигнахме за оттегляне и за бъдещият прехен, преходен период е единственото постижимо и най-доброто споразумение за напускане и изграждане на бъдещи отношения. В, това, в, в, това споразумение с, има, могат, са залегнали параметрите за бъдещо, бъдещо сътрудничество параметри, които покриват огромен брой отрасли на сътрудничество. Така че, господин Буканан, не мога също така да се произнеса по въпросите, свързани с Шотландия. Това са си е, това са вътрешни проблеми на Обединеното кралство. Аз преговарям с правителството на Обединеното кралство, което ми казва, напускаме Европейският съюз, единния пазар, митническия съюз. Съжаляваме, но а, това е. Господин Кайзер и Декостър и господин Дабраш споменаха а, пулките от Брексит. Аз за сега не мога да се да се спирам на полуките, а по-скоро на последиците. Но аз същевременно съм политик. И аз също съм бил избран от гражданите. И като, като, като политик искам да ви предупредя, че не трябва да да смесваме последици с полуки. Да, има, има националистически настроения, но ние трябва да откликнем на тези настроения с европейски решения, да откликнем на популизма на отчаяността на, а, с европейски инструменти. В Европейският съюз всяка държава членка, всека, дър... всека, всеки регион, всеки гражданин а, а, представлява добавена стойност. Вие говорихте за Словакия, но това въжи за всички. Сега продължаваме с втори тур въпроси от колегите. Благодаря много, господин председател. Когато през 1957 година Великобритания за първи път казане на Европейския съюз, минаха 4 години, докато помислят отново за отговор. Като представител на Севера Дрейн вестфалия е една провинция, която подобно на Долна Саксония не би съществувала без Великобритания, аз изпитвам средносрочна надежда, но за да каже един ден Великобритания да на Европа, трябва мисълта за Европа да да остане жива в Великобритания и това е много важно. Важна ролята на регионите, граждански организации, училища, научни изследвания, партньорства между общини и така нататък са пътищата към това. Брексита не е повод да намалим усилията си, а да ги усилим. И още веднъж сърдечна благодарност към господин Барния за прекрасното водене на преговорите. Благодаря ви. Сега думата има на колегата Антони. Антони. Микрофон за оратора, моля. I represent the National Assembly of Wales, the аз представлявам Уелс, Уелшкия пар, парламент. До сега не съм имал случай да изразя чувствата си по повод настъпащата криза и последствията за Уелс. Всички ние знаем, че от напускането на Европейския съюз ще има тежки дългосрочни потредици. Това, което правим ние, но ние продължаваме да поддържаме контакти като Уелски парламент с Европейския съюз и ние сме длъжни да го сторим, защото идва цяло ново младо поколение, които продължават да виждат себе си като млади Уелси в бъдеща Европа. И кой знае, може би един ден те ще седят в тази пленарна зала в Европейския парламент. Какво да направим, за да могат парламенти като Уелския да поддържат контакти с Европейския? съюз, как можем да поддържаме предвидими връзки като самостоятелна единица след Брексит. И може би ще бъде възможно да поддържаме социални контакти между Уелс и Европейския съюз, така че създадените приятелства и партньорства да се запазят. Това трябва да стане сега. Гамара Гуис Кларайо. Благодаря, Благодаря, госпожо председател. Идвам от Испания. А, моята град е столица на един винолозарски регион. Наистина намираме се на кръстопът. Защото на моя град, моя регион зависи много от а, виното, което е географско указание. Така че необходимо е да се защитат а, прав, правата и а, продуктите, които са много важни за някои региони. И също така да има а, равноправни условия за конкуренция с, с е, по-нататъчни производства в е, Обединеното кралство. Е, и още нещо. нека не забравяме, че има и проблема с Гибралтар, който е един анахронизъм. Това не е само един политически проблем между Испания и и а, Обединеното кралство. Трябва да се реши и проблема с трансграничните работещи в Гибралтар. Господин Ламос. Като кмет в региона на Роттердам с най-голямото пристанище на Европа, ние се надяваме че ще е, доминират положителните елементи в уреждането на напускането на Обединеното кралство. Заетостта на гражданите, е, стандарта на живот зависят до голяма степен от е, това как ще протече Брексит. Ако погледнете всъщност какво става в Нидерландия в момента, ще видите, че действително призива мисли и действа и на местно равнище е реалност. Всички се тревожат, всички се подготвят. Aanvullende infrastructurele тъй като Брексит при всички положения ще има неблагоприятни последствия за общините и регионите, аз смятам, че е би трябвало да има целенасочени е, инвестиции и помощи от е, европейско равнище за най-силно засегнатите. Да кажем, някои терминали на Ротърдамското пристанище ще бъдат силно засегнати поради временното, надяваме се, намаляване на е, товарооборота и пътуванията на товарните кораби между Британия и Нидерландия. Роттердам трябва да бъде център на това внимание. Е, господин Берня, господин председател, обмен на, на научни знания и мобилността на млади хора са основни, едно основно достояние на европейската поли, политика. Например, изследователските програми, програмата Ераз, Е разъм. Те учат заедно едни от други, учат се да живеят заедно, да работят заедно. Великобритания бе важен, е важен партньор за Европейския съюз и за моя роден град Берлин в това отношение. При бъдещото сътрудничество трябва да потърсим разумен баланс между това човек да не си избира само това, което иска и възможностите за бъдеще. След дългогодишно разделение население на Берлин и континента, ние се превърнахме част в историята и то е една изпочна, успешна история, пледуария за Европа и последствията от това пълно изключване на Великобритания от Европейската научна и изследователска общност ще бъде много неблагоприятно. Не нуждаем се не от Europe First, която разделя, а една обща Европа, която ни обединява. Сега колегата, колежката Кейт Фини. Благодаря, господин председател. Господин Барниер, като най-младия член на ирландската делегация, аз имам щастието да израсна в една мирна Ирландия и за това благодаря за казаното е, относно споразумението от разпети петък е, и за признанието, което давате на жестоките последствия на Брексита, на твърдия Брексит върху Ирландия, която нарича мой дом. Но все пак ние трябва да останем привързани към тази казана. Искам да припомня, че миналата година приехме единодушно резолюция за фонда за създаване на фонд за стабилизация за регионите най-жестоко засегнати от Брексита. От Брексит, е, моля, направете не, по всичко необходимо и възможно да подкрепите тази идея. А, колежката Анет Табар. Благодаря, господин председател. Говоря като пълномощник на свободния ханзейски град Хамбург, най-големия индустриален град България, трет, в Германия трето по размер пристанище и поддържаме тесни връзки с Великобритания. Ще бъдем засегнати от Брексит, но не знаем до каква степен. През лятото под мое ръководство се създаде група за координация – се срещаме с представители на, бизнеса, на економиката, на ветеринарната, ветеринарните среди и така нататък. Създадохме в контекста на Брексис Брексит, подготовка, проект за закон, е, ако все пак се стигне до Брексит и се стигнат на, при уреден Брексит, но и при за аварийни мерки при неуреден такъв. Това, според мен, е необходимо на всички нива комисия, държави, общини трябва да бъдем единни в това отношение, защото нормативната дейност в законодателството трябва да бъде в един тон. Радвам се, че имаме такъв диалог и благодаря на Мишел Барние за чудесно свършената работа. Никол, Никола Доброславич има думата. Отсъства, значи колегата Базилио Хорта. Presidente, muito obrigado, Sr. Michel Barnier. profunda incerteza quanto às relações. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Барние за усилията. Очевидно, в момента се намираме в ситуация на несигурност в взаимоотношенията с Обединеното кралство и на 11 е, декември е, може тази е, несигурност да се засили. Има доста знаци, които говорят по-скоро за неблагоприятно разрешаване на проблема. И това ще се отрази естествено на търговските взаимоотношения. Неминуемо ние ще търсим близост. Ние сме тясно свързани рибарство, пристанища, туризъм, естествено, обаче е да се тревожат и гражданите и тези, които работят в сферата на услугите, например, могат да загубят местата си. 24% такива са прогнозите за намаляване на заетостта в резултат на Брексит. В моя град Синтра, да кажем, в Португалия, хората се тревожат, именно от тези, които работят в сферата на услугите, че ще има намаляване на притока на туристи. Отдавна надхвърлихте времето за изказване. Арнолд Тач има думата. Моля, спазвайте регламента. Политиката на Съюз по отношение на Северна Ирландия е, е нещо, за което аз мога да ви благодаря, но Република Ирландия и Северна Ирландия не желаят твърда граница и желаят да се запази статуквото след споразумението от разпети петък. Северна Ирландия и парламентът, както и местните оправи, държат на запазването на предпазната клауза в уреждането на Брексит което ще ни спести много е, сътресения. Това е, би било най-доброто решение за нас. Много ви моля, господин Бърние, е, мислете за интересите и желанията на гражданите на Северна Ирландия. Те са в интереси на цялото Обединено кралство. Следващият оратор. Аз знае, че в Ирландия хората много се тревожат е, от Брексит. Това се чувства е, в е, общините най-ясно. Става дума за обикновените граждани, които се страхуват, че всичко в ежедневието им ще се промени към по-лошо. Е, освен това, ние си спомняме много добре е, какво бе е, насилието и колко жертви паднаха по време на събитията преди споразумението от Белфаст и не желаем това да се повтаря. Нека да помислим най-вече е, за гражданите и, и предимно за младите хора, които се надяват на заетост, на работа. Е, навсякъде е, в общините и регионите е, са извлечени съответните покуп, полки от нашето тъжно, трагично минало. Е, и хората се надяват на един уреден Брексит. Благодаря, господин Бърния. Благодаря ви много за всичко, което направихте и се надявам, че ще продължите. Благодаря от господин Паскал Мангар има думата. Отново също и вие надхвърлихте времето. Благодаря, господин председател. Господин Бърния, преди всичко приветствам вашия ангажимент по отношение критиката каза, критичното отношение към двете страни в преговорите. Надявам се, че двете страни ще излязат по силни от този спор. Аз съм представител на винарски регион, много обичано в Великобритания шампанско. Ние сме важен вносител и бих казал, че те са първите ни потребители. Можете ли да ни уверите, е, че британците ще могат да продължат е, в щастливи мигове да вдигат чаши сампанско, а ние, производителите, ще можем да внасяме и да изнасяме шампанско за Велипрески. Хубав въпрос, господин Ерик Фрайхолм. tak for ordet, og tak for et stort stykke arbejde, de har udført, Mr. Barnier. Jeg... Да, благодаря ви, господин Барния. Благодаря ви за е, изключително е, важната работа, която вие и вашия екип сте извършили. Аз съм от един малък град и трябва да кажа, че нашата малка община зависи изцяло от е, развитието на пристанището ни. Е, поминъкът на рибарите е, зависи в крайна сметка е, до голяма степен от това как ще се развият нещата при преговорите с Великобритания. Ние се надяваме на това, че споразумението ще се приеме и ратифицира, за да започне да се прилага. Всички, които живеят и работят е, на нашето крайбрежие, е, зависят повече или по-малко от е, взаимоотношенията с Великобритания. И това се отнася в крайна сметка и за живеещите от среща на крайбрежието на Великобритания. Надяваме се на добър изход. Колегата Дейвид Саймънс има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм проевропейски настроен консерватор е, и действително ситуацията за мен е шокираща и отчаяваща, е, депримираща. На Присъстват ли изобщо е, местните и регионалните власти в споразумението? Струва ми се, че те не бяха включени в целия процес на договаряне. И това е, е критика не към вас, а към нашите министерства, към, нашите, към нашето правителство. Можете ли да потвърдите вашият ангажимент и вашата подкрепа за е, е, управлението на регионално и местно равнище в Обединеното кралство, което в крайна сметка засяга интересите на гражданите. Благодаря. Сега ще дам дума възможно на господин Бърния да отговори на въпросите. Благодаря на всички онези, които взеха думите, господин Спаус, господин Антони. Наблегнаха на човешките и економически отношения. Да, всички съжаляваме а, за това решение, но в крайна сметка уважаваме решението. Обединеното кралство обаче остава наш съюзник, наш партньор, наш приятел. Трябва да запазиме приятелството си и да облечеме това приятелство и това партньорство в друга юридическа а, обвивка след като Обединеното кралство вече не желая да бъде член на Европейският съюз. Ще направя всичко възможно и колкото се изисква от мене, за да построя наистина, да изграда едно амбициозно партньорство. Господин Антони, както казах и преди малко на господин Буканан, не искам да се намесвам в вътрешно британският диалог и е да се намесвам в отношенията между Шотландия и британското правителство. Срещнал съм се с ръководителите и на Шотландия, и на Ирландия, но разговаряме само и единствено с британското правителство. Колкото до ролята и диалога с регионите. Политическата декларация предвижда структурен диалог на политическо, административно и равнище структурният диалог ще включва много проблеми, би могъл да включва и регионални а, въпроси, и тематични а, ди, и а, специфични диалози биха могли да бъдат организирани на регионално уравнище. Да, вие ще, ще продължите да участвате в целия процес и Европейската комисия ще се вслушва в вашето мнение. Господин спомена за посещението в Ютланд. Да, аз тогава пътувах е, с рибарски кораб. Е, да, няма да забравиме нашите рибари и достъпа до е, техните териториални води, както и е, достъпа на преработените рибни продукти на нашите пазари. Имам предвид британските продукти. Е, Паскал Манжа и госпожа Глам... Е, Гламара Ирис споменаха географските указания. Да, аз съм, съм бил министър на селското стопанство. В моята страна знаете, че има много географски е, указания и названия, не само е, шампанското. Така че е, споразумението ще защити всички продукти по силата на интелектуалната собственост, включително географските указания и названия. Разбира се, ще е, продължите да изнасяте шампанско към Обединеното кралство, а ние ще внасяме е, шотландско уиски в Европа. Това ще бъде двустранен процес. беше, беше казано, че е, продукти от трети страни, е, в е, каквато ще се превърне Обединеното кралство, за да бъдат продавани и потреблявани на европейският пазар, трябва да спазват европейските норми и правила. Ами, вижд, вижд, виждате. Е, в, споразум, в споразумението за Гибралтар се казва, че е, всеко допълнителна договореност, включваща Гибралтар в бъдеще, ще трябва да бъде препотвърдена и е, всяко решение ще трябва да бъде ратифицирано от е, Кралство Испания. А, колкото до а, е, новите работни места, да, ще се. Ще, ще се, ще се създадат работни места за митничари. 700 във Франция, 400 в Белгия и така нататък. Защото, както казах, нещата не могат да продължат все едно, че нищо не се е случило. Ще има проверки, ще има, ще има проверки на продукти и на тяхното съответствие с европейските правила. Така че всяко предприятие вече трябва да се е, подготви за това. Благодаря ви за всичко това, което правите във вашите региони за подготовката на гражданите, предприятията и производителите. Тери Хупа спомена програмата Erasmus и научните изследвания. Абсолютно съм убеден, че ще трябва да продължиме това сътрудничество по сътрудничеството в областта на научните изследвания, на е, университетското сътрудничество и така нататък, но по друг, може би по, в други форми. Не, не отдавна се срещнах с директор на болница в Франция, която работи по въпросите на рака. Тази болница има много тясно сътрудничество с още десетина болници в Европа, включително и една болница в Кембридж. И те работят съвместно по лечение на рака и други болести, като Алцхаймер. Така че ще трябва да се намерят нови форми за това сътрудничество. Неколкократно бе спомената Ирландия. Аз неодавна бях отново в Ирландия, многократно бях в Ирландия, включително и в Северна Ирландия. Но знаете, че проблема свързан с Ирландия не е само проблем на проверки, контрол, митници, економика. Не, това е проблем, който касае е, хората, мъжете, жените, които искат мир. Е, мир, който е изграден с, с смелостта на мъжете и жените, които работиха за този мир. За е, благодарение на общностите от двете страни на границите. Това е един мир, който се подкрепи от Европейския съюз, да. Аз където и да съм а, и каква, каквато и да е моята роля в Европейския съюз, аз ще направя всичко възможно, за да се спазват разпоредбите на споразумението от разпет и петък. Господин Харч, не виждам, вие казвате, че има че, че, че вие сте уби, обидени и а, потиснати. Не виждам, не, не виждам защо. В крайна сметка ние а, постигаме споразумение с цялото британско а, правителство. Предпазната клауза е просто там, за да. А, за да може да подсигури някакси мира. Никой не е казал, че че тя ще бъде използвана. И готов, готови сме а, също така да преговаряме а, по а, търговски мен. Тези преговори трябва да бъдат амбициозни, като се спазват, разбира се, нашите и а, британските червени линии. Но на първо място трябва да се а, е, е, постигне споразумение за изтегляне, което ще бъде правно основание на по за по-нататъчни преговори. Като цяло приключихме с времето, но има още 9 души, които искат да се изкажат. След като господин Барня се съгласи да остане още няколко минути, е, давам думата на колегите, които искат да вземат думата. Благодаря на 27 май ще има избори за Европейски парламент, но ще има и общински избори в Испания. За 240 хиляди британци, които живеят в Испания, особено около Мурсия, не, не, не, не, не знаят просто какво ще бъде бъдещето. Не става дума за туристи, става дума за хора, които живеят там, които плащат данъци, които имат имоти. А, но докато, докато нямаме резултата от а, британският парламент. Не, не знаеме дали тези хора ще могат да участват в изборите, дали ще могат да избират и да бъдат избирани. Ами ако няма такова споразумение, трябва да има някакво двустранен договор с Испания, но това трябва да стане на време. Това са и ето едни от неприятните страни на подобни събития. Дорин Ходар има думата. Благодаря, господин председател. Господин Д... Барние, аз имах привилегията да участвам в работата на комитетите на регионите през последните години и наистина се радвам, че имахме възможността да споделяме информация, да израстваме, да учим едни от други. Искам да се извиня пред всички вас за а, този ужасен акт на а, самонараняване, който наранява всички на. Всички ние ще страдаме от е, загубата е, за последните три години в Великобритания. Ние бяхме обект е, на безкрайни спорове, дебати и е, много манипулация от крайната левица и десница, е, неверни обещания и е, обещания. Аз гласувах за оставане и живея в регион, където въпреки, че имаме голям износ, гласувахме за напускане. Ние нямаме, няма да имам персонал в болниците, нито работници без Европейския съюз. Моля, помогнете ни да спрем този процес, да получим а, ако, ако можете да ни помогнете да спрем този процес, моля, сторете го. Милиони ще ви благодарят. Следващо изказване Димил Боб. Господин председател, господин Барние, Брексит, както казахте, е взаимна неизгодна ситуация. Е, не е момента сега да говорим за това, но нека извлечем полката. Никога повече. И мисля за това, ние трябва да насочим основно вниманието си към солидари... консолидацията на Европа отдолу нагоре, а не отгоре надолу. А това означава да се вслушаме в гласа на хората, на местните е, органи за самоуправление и регионалните структури, и разбира се на народа. Второ, какво можем да направим с една изправени сме пред Брексит. Това, което можем да направим е само да овладаем, овладеем загубите. И тук трябва да работим, господин е, еврокомисар, за да постигнем възможно най-добрия най-добрата сделка. Имам конкретен въпрос. 4,5 милиони европейци живеят в Великобритания. Какво ще бъде правния им статут, ако имаме no deal? За другия вариант чухме, но ако няма сделка, какво ще? Сега Сейс Логан има думата. Благодаря, господин председател. Браво, господин Барние, на вас и вашия екип, екип за свършената работа. За жалост констатираме, а, за това, което се прави в момента. Това, което предстои с Великобритания, ще има отражение и върху регионите. Всички ние трябва да се постараем това да не подхранва национализъм и регионализъм, да се застъпваме за европейските ценности. Брексит не е края на сътрудничеството, може би начало на нов етап за регионално сътрудничество. Едно нещо искам да попитам, господин председател. Генералният адвокат каза, е, че Великобритания може единодушно да оттегли Брексит. Можем ли ние, британците, ако вземем съответно решение, да оттеглим желанието си? Европа ще ни приеме ли отново в обятията си? Уелската декларация за дру дружба и солидарност, искаме да подчертаем това. Следващия Девтва Ворде, ако чух правилно името. Следващия оратор. Uh, Извинявам се, е, но Ирландия е изключително засегната от Брексита. Е, през пристанището на Коркъл в наш, е, моя, моя град има огромен и, и износ а, и то към Европа. Трябва да сме подготвен към за всякакви варианти. Особените, особености на Ирландия трябва да бъдат взети предвид. Нека и тя стане част от Атлантическия коридор към Северно море и към Средиземно море и специално с допълнителни френски пристанища. Това е отрешаващо значение за достъп до пазарите във Франция, Португалия и Испания, особено за земеделски изделия което е изключително важно за нас. Искам да кажа, господин Барниеде, трябва да направим необходимото, за да постигнем резултат. Сега Маргарет Лисман. Благодаря. Аз съм от малък град в северо-западна Ирландия. Повечето от моите съграждани гласуваха Лив. И все пак ние предлагаме услуги за Rolls-Royce, и за Airbus. Е, и са, те са основни работодатели. Бърмингъм през последните години отбеляза напредък, пак е благодарение на нови е, възможности за заетост Европейския съюз. Е, напускайки Европа, ние ще загубим своя глас във всяко отношение. Страхувам се за моя глас, град, страхувам се е, за моята страна. Не, нетолерантността се приема, е, лъжите също. Е, нанесена е щета на Великобритания и Европа. Аз ще продължа да се боря за втори референдум и претворявам на Брексика. Благодаря господин Барние, че прави, полагате всички усилия, тези сложни усилия. Самуел Азопар, Азопарди има думата. Ба, мистер Барние? Господин председател, господин Барние, аз съм от е, Малта, е, която поддържа исторически обословени връзки е, с Обединеното кралство е, в последните години в рамките на е, на Европейския съюз. От името на много граждани на моята страна, както и на британски граждани в Малта, ще кажа, че гражданите на Обединеното кралство трябва да останат европейски граждани до уреждане, окончателно уреждане на въпросите е, колегата Макдоналд има думата. Благодаря, господин председател. Някои политически лидери в Обединеното кралство подведоха хората да гласуват за Брексит, което ще се отрази много неблагоприятно при липса на сделка между Обединеното кралство и е, Европейския съюз. Необходимо е, е да помислим за е, живота на тези хора, който ще се промени след излизането на Обединеното кралство. Конференцията на местните органи за управление смята, че трябва да запазим най-вече културното наследство на Европа в на цялата територия на Обединеното кралство, включително Северна Ирландия. Благодаря много за усилията, които полагате, господин Барние. Ратислав Инка има думата. Благодаря, господин председател. Господин Бърние, в Обединеното кралство живеят 70 до 90 хиляди словашки граждани. А когато говорим е, и за гражданите на източна Словакия, е, е, то една голяма част от словаците там напуснаха по економически съображения Словакия. Много важно е в правно отношение да бъдат уредени правата на тези граждани, които сега в момента работят и живеят в Обединеното кралство. Изключително важно е при окончателното договаряне на Брексит да се има предвид положението на гражданите в, от източна Словакия. Ако не се стигне до споразумение, т.е. при сценарий без сделка, за преходния период много от словаците ще се върнат в източна Словакия най-вече. И тогава това ще се отрази неблагоприятно на цялото население в Словакия от гледна точка на заетост и възможности за достъп до пазара на труда. Много ви моля да приключвате. Времето ви изтече. Предлагам Комитета на регионите да създаде специална комисия за последствията от Брексит. Те трябва да бъдат анализирани и на базата на анализа да се направят заключения и конкретни препоръки за определени региони в Европейския съюз. Е, е, извинявам се, но вие надхвърлихте двойно времето, което ви се полага. Сега отново ще дам думата е, за последно изказване на господин Барние. Благодаря, господин председател. Да отговоря на господин Алонзо. За британските граждани, които живеят в останалите държави членки на Европейския съюз, след като Обединеното кралство се превърне в трета страна, след, като това е желание на самата страна, то е, е, британските граждани няма да могат да участват в европейските избори, изборите за Европейски парламент. Колкото до общинските избори. Знаете, че всяка една от 27 страни има свои разпоредби и правила и разрешава или не разрешава на чужди граждани да гласуват на общински избори. Но това е субсидиарност, не зависи от Европейския съюз. Господин Бог, господин Тринка и, дру, и други споменаха гражданите. Постигнахме споразумение и знае, знаете, че това беше наш приоритет, беше приоритет на Европейският парламент, на много други асоциации. Целта беше да се гарантират да се гарантира зачитането на, прав, на правата на всички граждани. Да, словаците, но 700 хиляди италианци или 900 е, също няколко стотин хиляди поляци, т.е. 4 милиона и половина граждани. 4,5 милиона граждани, които са получили права на е, пребиваване, заплащане и така нататък. До края на преходния период тези права ще им бъдат гарантирани за тях, е, техните семейства и за цял живот. Това, ще, това са реципрочни договорености с Обединеното кралство. Разбира се, споразумението обаче трябва да влезе в сила. Ако споразумение няма, господин Бог, ще трябва да ще трябва да вземеме едностранни мерки, както по всички други приоритарни въпроси. Но в момента това не е въпрос, който да е на дневен ред. В момента нашата цел е да постигнем споразумение за Брексит. на Дорин Худърт. Аз изслушах и разбирам а, а, нейната тревога. Но в крайна сметка това е процес за започнат от британският а, от, братенска, от британската страна. Чрез референдум се а, препотвърди избора на, британското, на британския народ, на британското правителство не само излизане от Европейския съюз, но излизане и от Митническия съюз. Да, разбираме, че вътре в Обединеното кралство има дебат, има и правни последици. Си Логан спомена също последиците, както и Емил Бок. Да, Европа Европа, е, е, Европа винаги е крехка. Каквото и да сме постигнали, нищо не е постигнато веднъж за винаги. Европа не е само единен пазар, не е само зона на свободен обмен. Единният пазар представлява една екосистема, която включва общи норми, стандарти, правила, надзор и общо, общо законодателство, общо юрисдикция. Така че това не е само зона на свободен обмен. Ние наистина сме постигнали нещо, което предизвиква възхищението и на американците, и на китайците ние сме обединили 500 е, милиона граждани и 22 милиона предприятия. Нещо, което няма да разрушиме, просто защото британците си отиват. Ние сме съградили това заедно. Те искат да бъдат автономни, но ние искаме нашето, построеното от нас да бъде запазено и уважавано. Но вярно е, че Европа трябва да бъде е, градена непрекъснато и трябва непрекъснато да откликваме на е, проблемите и затрудненията на гражданите. Аз не, не мога да коментирам решение на Съда на Европейския съюз, което, с което не съм запознат и което ще бъде публикувано в понеделник е, в 10.30, ако е, разполагам с правилни информации. Е, господа Логан, да, Брексита няма добавена стойност и най-малко в Ирландия, тъй като той просто подкопава устоите на стабилността, мира в Ирландия. Така че с британското правителство, с представителите на Северна Ирландия ще продължиме да направим всичко, ще, ще правиме всичко възможно, за да запазиме е, духа и буквата на договореностите от разпяти петък. Благодаря на е, всички представители на ирландските е, правителство. Работиме и по създаване на коридори и е, госпожа Буш като министър много е, сериозно работи по тези въпроси. Тук беше спомената и Ролс Ройс и Airbus бъс. За големи предприятия на британски предприятия като Rolls-Royce нещата няма да продължат такива, каквито бяха. Ще има проверки, ще има контрол и това понякога може да разруши или да прекъсне веригата на доставки. Но още веднъж казвам, това, което сме постигнали до тук, ще бъде положително за економиката на е, острова, макар и да, да трябва да бъдем много внимателни за бъдещото развитие на економиката. Записал съм си всички ваши въпроси. Моят екип е винаги на ваше разположение, ако имате специфични или е, много прецизни въпроси, може да, го, да ги предадете чрез вашия председател или по друг път, но винаги ще бъда на ваше разположение, за да отговоря така, както и направих и сега. Благодаря. Уважаемо господин Барние, по аплодисментите можете да разберете, че несъмнено сте, изпъл... сте на висотата на задачата. Благодаря, че отделихте почти два часа време за нас. Ние високо ценим това. Имахме възможност да чуем всички желащи да се включат в дискусията на добър час и във всички случаи с този голям исторически документ ние работим за бъдещето, но бъдещето ще си каже какво ще бъде. Благодаря ви отново и на добър час! Така, колеги, е, мисля, зная, че нямате възражения с новите, за новите членове на бюрото, за които имате списъка и нови а, е, е, членове и заместници също. Следващото ни заседание 6 е и 7 февруари. Благодаря на всички, които помогнаха за подготовката на тази доста натоварена и трудна сесия, но мисля много успешна. Председателят любезно благодари на преводачите. Пожелавам на всички е, честити празници, добра почивка и починете си добре, защото ни предстояще много работа в края на мандата.